Започваме нашето заседание. Сърдечно добре дошли на заседанието на Комисията по бюджетен контрол и искам да поздравя специално компетентния комисар Шемета. Днес ще говорим за споразумението за тютюневите изделия. Преди това искам да съобщя, че тази среща се излъчва по вебстрим, така че искам най-сърдечно да приветствам още веднъж е, нашите е, гости от е, тютюневата индустрия. Можете да ги видите на екраните. Искам веднага да ви кажа, че е, езиковият е, режим е разпечатан, можете да го видите. Споразумението за тютюневите изделия е извървя дълъг път. Искаме да поздравим още веднъж сред нас комисар Шемета, който оздравя от своето заболяване. Радваме се много, защото формата на неговото заболяване е много болезнена. Предмет на нашето заседание днес е едно от четирите е, споразумения за тютюневите изделия. Това с Филип Морис, което беше включено през 2004 и сега изтича. И естествено е, ще се разисква въпроса дали е, това е, споразумение, което е най-голямото, е свързано с е, плащане на глоби е, Имаме също така и прекратяване на всички производства съдебни в е, Европа поради е, контрабанда на тютюневи изделия. Знаем е, каква е оценката за досегашното споразумение и искам да попитам дали възнамерявате да удължите това споразумение, ако да, на базата на какви аргументи. Искам да окажа на доклада ПИФ от 2012 година, който на 3 април 2014 беше е, гласуван. През, е, в параграф 58 се посочва, че е, ще трябва да се водят нови преговори за всяко актуално развитие и да се подава информация за това. Така че мога да посоча, в крайна сметка, че е, трябва да се направи една равносметка на това какво е донесло като резултат това споразумение и какво не. И е, по тази причина координаторите решиха да изслушат комисаря. Давам ви думата, господин комисар, и съм сигурен, сигурна, че е, ще има много въпроси към вас. Е, благодаря ви още веднъж, че дойдохте и ви давам думата. Благодаря много, госпожа председател, уважаеми дами и господа депутати. Нека първо да се извиня, че се наложи да отложим тази дискусия с две седмици поради непредвидени обстоятелства. Благодаря ви и за милите думи, които получих от вас по време на отсъствието си от офиса. Борим се срещу контрабандата на е, тютюн и е, тази борба винаги е била много важна за мен. Затова много се радвам, че днес имам възможност да я обсъдя с вас. Нека първо да е, припомня защо според мен е толкова важно да се борим срещу контрабандата на тютюнови изделия. Първата причина е загубите от 10 милиарда евро за държавите членки в данъци, мита и акцизи. В настоящия економически климат това е много голяма загуба. Втората причина е, че тук говорим за сериозна организирана престъпност. Говорим за внос на цигари в огромен мащаб, организиран от банди. Говорим за опасни престъпници, които чрез печалбите от нелегалния внос на цигари финансират друга престъпна дейност. И накрая внасенето на цигари нелегално се отразява зле на потребителите и а, на фирмите. А, не се зачитат усилията за ограничаване на тютюнопушенето тук в Европа. Споразуменията с четирите най-големи производители на тютюн подчертават тази опасност и събират нашите усилия, за да се борим заедно. Това не е единствения ни инструмент. Работим на всички възможни нива с държавите членки, с международните партньори, с всички заинтересовани лица, за да може борбата ни срещу контрабандата на цигари да напредне. През юни на тази година е, приехме пълна стратегия срещу нелегалния внос на тютюн, свързана с предходния план за действие. Нека да дам два примера за мерки, които комисията е предприела във връзка с тази стратегия. Първо подписа от името на Европейския съюз е, протокола за нелегалната търговия е, с е, тютюнови изделия. Работим за ратификацията в тясно сътрудничество с Световната здравна организация. Също така предприехме няколко операции насочени към конкретни нелегални вносни продукти. 1 милиард и 150 милиона цигари бяха заловени, 22 а, пакета цигари. Това е еквивалента на това 22 пакета цигари да се залавят всяка минута за 5 години. Също така в споразумението с четирите производители Philip Morris International, Japan Tobacco International, British American Tobacco and Imperial, и Imperial Tobacco Limited постигнахме ангажимент от страна на тези производители. Сред тях са последяване на продуктите, които те продават, не само в Европейския съюз, но и в много трети страни. Те също са длъжни да провеждат обстойно проучване на клиентите, с които работят. И, то, и в трети страни. Това позволява да се ограничи вноса от а, техни продукти от трети страни. Протокола FCTC и новата директива за тютюновите продукти и съдържат подобни правила за проследяването на тютюновите изделия. Правилата обаче все още не са влезли в действие. Споразуменията с е, четирите основни производители вече действат от няколко години. Имаме добри контакти с от тютюневия отрасъл. Знам, че някои от вас поставят под въпрос подобни споразумения и заявяват, че не трябва да поддържаме каквито и да било отношения с производители на титанови изделия. Но нека да разясня нещата. Това, че имаме такива споразумения, не означава, че Европейския съюз или Европейската комисия насърчава тютюнопушенето. Тези споразумения нямат никакво намерение да насърчат тютюнопушенето. По-скоро те са част от усилието да се регулира тютюнопушенето. По този начин се борим срещу нелегантната търговия на цигари, която се отразява много зле на Европейския съюз и да коплаците. Тези споразумения по никакъв начин не представляват а, освобождаване на производителите от другите им задължения те са длъжни да носят пълна фискална и наказателна отговорност за всички свои действия и Европейската комисия никога не е имала каквото и да било намерение да ограничи тези отговорности на производителите. Ако има нарушение на споразуменията от страна на някоя от тези фирми, наказанията са доста сериозни. Нека да говорим сега за ползите. За заловените цигари. От 2006 година броя на заловените цигари на Филип Морис и истински и фалшиви намалява с 4 шести и продължава да намалява. Това е част от една по-голяма тенденция. Всичко това показва, че споразуменията действително действат. За сравнение, нека да погледнем а, ситуацията, където няма споразумение, да кажем, а, ефтини цигари от неизвестни марки. А, 8 от 10 най-често срещани цигари, които са заловени, са ефтини цигари без етикет. И много от тях са произведени извън Европейския съюз. Това означава, че е очевидно, че споразуменията действително действат, защото цигарите от големите марки се внасят нелегално все по-малко. Споразумението с Филип Морис изтича през юли 2016 година. Това е най-старото ни споразумение. По настоящем споразумението изисква двете страни по, него да се срещнат две години преди края на споразумението, т.е. юли тази година, за да обмислят възможност за продължаване на споразумението. Направихме това и в резултат Philip Morris International изявяват готовност да започнат преговори за евентуално удължаване на споразумението. Обсъждаме темата и държавите членки и първоначалната информация от тях ни насърчава да продължим тези проучвателни разговори по-късно тази година. По-настоящем комисията не е взела каквото и е да било решение по темата и не възнамерявам да предам темата за обсъждане на колегите до края на този мандат. Тук говорим за много важна тема, която трябва да се обсъди от новата Европейска комисия и вярвам, че комисията Юнкер ще отдели сериозно внимание на темата. И така, поради това, че е, очакваме встъпването в длъжност на новата комисия, не е имало повече преговори с Филип Морис от юли насам. Това не означава, че комисията е хипернира Нищо подобно. Започваме работа за оценка на евентуалните ползи, които могат да бъдат извлечени от удължаването на споразумението. Събираме всяка полезна информация, която трябва да разгледаме във връзка с темата. Благодаря за вниманието. Готов съм да отговоря на въпросите ви. Благодаря, господин комисар. Това, което чухме от вас, бе много интересно и сега ще е, поразширим малко темата. Е, всъщност е, всичко това, което говорим тук в този формат е по-скоро емоционално подплатено, защото става дума за защита на потребителите, за защита на гражданите и това интересува много широки кръгове. Господин Стас е нашия докладчик. Да, благодаря, госпожо председател. Добър ден, господин комисар. Съжалявам, че е, трябваше да е, отложим е, заседанието. Съжалявам и за това, че е, отсъствахте поради болест. Е, Нека да поговорим малко за графика, за който и вие споменахме. Едно възможно удължаване и разширяване на споразумението с Филип Морис ме тревожи. това е нещо, което ние би трябвало да обсъдим тук в рамките на нашата комисия. Какво в крайна сметка ще е, е, спечелим, какви ще е, бъдат по-скоро загубите при едно такова споразумение, бих казала аз. Ако правилно разбирам, позицията за момента е няма повече насрочени срещи, тъй като новия състав на комисията все още не е встъпил в е, длъжност, но но в крайна сметка е, какви са шансовете е, и какво предимство бихме могли да извлечем от едно евентуално удължаване на това споразумение до края на годината. Имаме ли е, истински е, защитни инструменти, които е, в крайна сметка да предоставят достатъчно гаранции за това, че ще можем да сключим едно добро е, за нас споразумение с Филип Морис? Да, благодаря ви. Вие сте прав. Е, това е една политически много чувствителна тема, е, именно е, евентуалното удължаване на споразуменията с Филип Морис и с другите компании. Необходими са по-нататъчни дискусии с участниците, включително, когато казвам участници, имам предвид на едно от първите места Европейския парламент. Необходимо е време, разбира се, за да се е, е, спазят задълженията на договарящите страни по споразумението. Т.е. ако става дума за удължаване, две години преди края на преди изтичането на срока на валидност, е, договарящите страни би трябвало да започнат с разговорите на първата среща нещата протекоха в крайна сметка много простичко. Е, е, Филип Морис е, изрази желанието си да продължи разговорите по тази тема. А, а това а, означава комисията да обсъди нещата с Европейския парламент и с държавите членки и е, е, едва тогава да изрази становището си по евентуалното удължаване на споразумението. Ние при всички положения ще трябва да е, оценим е, да анализираме е, постигнатото, е, плюсовете и минусите и след това следващият комисар, госпожа Георгиева, в нейния ресор попада този въпрос, ще трябва да съгласно политиката на комисията да изрази становището на Европейския съюз. Така че ще бъде е, необходимо най-малко една година, е, за да се договарят вече конкретните клаузи по споразумението. Но е, до тогава държавите членки, всички заинтересовани страни, всички участници в процеса ще трябва да предоставят също своето мнение. Господин Стас, благодаря. Госпожо председател, благодаря на комисаря за неговите бележки. В началото на тази година в е, края, така да се каже, на легислатурния е, период е, имаше вече дискусия по тази тема. Искахме да направим нещо като преглед на състоянието и имаше много въпроси по време на дискусията. Добре, е, ние знаем, че е, се започват преговори с Филип Морис. Е, общо четири са компаниите, но същевременно има и редица други производители на тютюневи изделия, които не са се присъединили към тази спогодба, към това споразумение. Така че, какви са е, в този случай възможностите при е, едно решение в полза на удължаването на споразумението да се включат и други е, компании и други заинтересовани страни? Ние ще трябва да, ние, държавите членки, ще трябва да предоставяме големи суми на комисията, 90,3% за държавите членки, 9,7% за комисията. Е, това е, вече дава много, добър, много добра представа за това как е, държавите членки ще е, се отнесат към въпроса. От една страна има държави членки, които действително инвестират средствата в борбата срещу контрабандата и незаконната търговия, а други просто ги привеждат към, е, в бюджета и чакат да видят какво ще се случи. Така че, е, господин комисар, Започнали ли сте някакви опити е, да е, направите точен анализ е, на това е, какво става с тези 90,3% е, от сумата в държавите членки, как се работи с тези пари? Комисията е, е отделила вече тези 9,7%. Ние вече се постарахме за това сумата да се отдели по една специална сметка е внесена и оттам се заплащат и разноските за адвокатите. Те са от една американска кантора. Но о, нито о, така, о, заинтересованите кръгове, нито о, Европейския парламент о, знаят с точност какво е движението по тази сметка. О, Разполагате ли с по-точна информация, за да можете да ни кажете какво точно се случва с парите по отделната сметка, по специалната сметка, тези 9,7%, които Европейския съюз отделя, за да заплаща разноски, свързани с споразумението с големите тютюнопроизводители и компании за тютюневи изделия. И освен това, в цялата тази история а, участва и Олаф, а, респективно предшественик на Олаф, Оклав. Добре а, работеше един отдел а, на Олаф за контрабанда, но в протокола, между другото, вече и в материала също е записано в работния документ, че генералният директор на ОЛАФ се опита да реорганизира а, цялата структура специалистите от е, отдела, е, отговарящ за контрабандата е, с тютюневи изделия, междувременно вече е преместен в някакъв друга структура и структурата на практика не, не работи вече. Бихте ли ни казали каква е информацията, с която разполагате относно плановете на ОЛАВ в, в това отношение? Една от е, полуките от всичко случило се е, е че е, служителите за връзка в основните трети страни, в които се, разполага, се разпространяват тези законно произведени в повечето случаи, но незаконно внесени в трети страни е, течеливи изделия, където се продават на по-низки цени, е, са много полезни. Години наред е, служителя за връзка работеше един служител за връзка в Русия, но след като договора изтича, той бе преместен на друго място и аз се питам, ще имаме ли служител за връзка там, в Русия, където е много важно, както и в другите страни. Благодаря много. Това бяха пет въпроса на едно. Ще се опитам да отговоря на всичките. Що се отнася до другите производители? Ясно е, че споразуменията са възможни само когато и двете страни по споразумението се договорят. И така се случи, че успяхме да се договорим с Филип Морис Интернешнъл и други три големи е, тютюневи компании. Опитахме се да се договорим и с други производители, но те отказаха да преговарят с нас. Това е положението по отношение на споразуменията. От там нататък въпросът ви е какво можем да направим за бъдеще. Ами, важно е да се, споре, да, се да влезе в сила протокола а, за търговията с нелегалните продукти и да се вземе предвид всичко, което е включено в споразуменията. В протокола се включва и проследяването. Имаме е, някои е, разпоредби по темата и в директивата. Има и специални изисквания за проучване, за добросъвестност на клиентите. И ако се ратифицира този протокол, се предприемат мерки много страни, като Китай и Обединените арабски емирства, например, да са длъжни да прилагат мерки. От там нататък имаме и директивата за тютюновите изделия. Вече сме я приели, говорим за проследяване в рамките на Европейския съюз и за проучване за добросъвестност на клиентите в връзка с предоставяне на продукти на клиенти тук в Европейския съюз. След това говорим за споразумението ИППО и споразумението ПИФ. Защото по този начин ще се организират проучвания тук на европейско равнище. По втория ви въпрос, а именно сумите. Тук на ниво Европейски съюз нещата са ясни. Взема се предвид универсалността на европейския бюджет. Средствата от производителите отиват директно в европейския бюджет. Това не са средства, които е, предварително се е, резервират за борбата срещу нелегалните титюнови изделия и срещу тютюнопушенето, обаче има а, програми като Херкулес 3 и, и доскоро ам, Херкулес а, 1 и 2, които са насочени именно към борбата срещу ам, тютюнопушенето пушенето и нелегалната търговия с тютюневи изделия е, дават възможност, например, да се финансират скенери за, гражд... за граничните постове. От там нататък а, е, говорим и за разпределение на правомощия. Ние не можем да налагаме на държавите членки как да използват средствата но насърчаваме държавите членки да използват тези средства възможно най- а, в най-голяма степен за а, конкретната цел за борба на борбата срещу нелегалната търговия с тютюнови изделия. В много случаи обаче тези средства отиват в а, общия бюджет на съответната държава, която пък има своя програма за борба срещу а, нелегалната търговия. Що се отнася до движенията по сметките, обмислих, бяхте подали искане за информация. На предходната среща с вас споменах, че е възможно да обсъдим по-подробно тези документи на заседание при закрити врата. Това мое предложение продължава да е валидно и е, може да е добре да обсъдим точно кога и как да го направим. След това Олаф и какво правим в Олаф. Звеното за тютюновите изделия продължава да съществува в Олаф. един от приоритетите за е, дейността на Олаф е, е именно контрабандата на тютюнови изделия. Една от важните мерки е, че разделихме разследването от провеждането на политиката. Това е важно, за да няма конфликт на интереси. Ясно е, че няма как с пълна точност да се оцени е, на колко възлиза контрабандата на цигари. Но последните оценки показват, че от 65 милиарда през 2012 година нелегалната контрабанда на цигари е намаляла на 58 милиарда цигари през 2013 2013 година, което означава намаляване с 11%. И мисля, че това означава, че можем да твърдим, че мерките, които сме приели, ето нека да ви припомня плана за действие по източната граница, например. Е, много внимание отделихме на източната граница. Ако погледнете цифрите, придвижването на нелегални цигари на източната граница намалява. Та всичко това ни насърчи да, предприем, да приемем обща стратегия а, за целият Европейски съюз за борба срещу нелегалната контрабанда на цигари. Направихме това през 2013 година а, и за мен е много важно борбата срещу нелегалния внос на цигари да продължава да бъде приоритет. И по последния въпрос. Аз твърдо вярвам, че е добре да има хора, които да са разположени на място, там, където проблемът е най-сериозен. Имаме да кажа, имахме доскоро служител в Китай, например, но поради бюджетните ограничения нямаше как да подновим тази позиция след изтичането на съответния мандат. Същевременно обаче колегите работещи по тази тема изявяват желание да има такива позиции на място, и е добре да обмислим как можем да финансираме подобни операции. Ако голямата комисия не намери е, място за подобен служител в Китай, мисля, че е, това говори сама по себе си като факт. И може би един от е, съветниците на генералния директор може да бъде заличен като длъжност и средствата да се изпратят към Китай. Колегата Либерацки. Благодаря. Господин комисар, нека да ви благодаря за презентацията. Бихте ли могли да поговорите малко за вашата отговорност и вашата лична позиция по темата? Защото, честно казано, Имам чувството, че тук се борим срещу симптомите, а не причините на заболяването. Причините са в а, това, че има разлика в цените. Ако има такава огромна разлика, 500%, разбира се, че ще има изкушени да поемат този риск. Дори с риск да си платят съответната цена. И така, тук в Европейския съюз се налагат мита и акцизи върху тютюновите продукти, но изглежда резултатът е отрицателен. Всичко това е зле за производителите, Общия брой цигари е същият, а приходите ни са много по-низки. И цялостното потребление на цигари не спада, защото отново има нелегално производство. И в крайна сметка ставаме за смях. Колко ли се смеят контрабандистите на нашите усилия? Колко милиони евро отиват за борба срещу нелегалната търговия? Без резултати. Да не говорим за това, че има хора, които самостоятелно си преминават границата пет пъти на ден, пренасят няколко стека цигари, печелят 20-30 евро на ден – и по крайна сметка си докарват доход по-висок от средната заплата в страни като Украина и Беларус, например. Ако намалим цената на котия цигари с 1-2 евро, няма ли да се променят нещата? Ще насръчим ли по този начин гражданите да купуват легални цигари. Как ще се отрази всичко това на общественото здраве и на обществото като цяло? Не е ли добре да търсим нови решения? Защото всичко, което ни казвате, всъщност показва колко сме безпомощни и не можем да действаме като хората. Въпросът е също дали да се откажем от количеството цигари, които могат да се пренасят свободно. Member, да, членовете на групата на социалистите предпочитат един по-либерален подход в, в този случай а, така, основните препоръки на Световната здравна организация а, са малко по-радикални а, по отношение на а, борбата срещу тютюнопушенето. Естествено, че а, а, ние се опитваме просто да озаконим нещата, да а, е, и е, озаконяване в този случай означава, че на етикета на бандерола трябва някъде да е записана цената на е, пакет цигари. Съвсем друг въпрос е, че ние поставихме едни е, акцизни е, е, данъци на минимално, така да се каже, равнище. Поставихме минимума като задължение за държавите от Европейския съюз. И в това отношение смятаме, че създадохме една добра основа за контролиране на цените е, да, е, в Литва, да кажем, е, един пакет цигари струва 8 евро, в някои случаи дори малко повече, в други държави обаче цените са малко по-низки. Но а, при всички положения ние заложихме един минимален прак, а държавите членки имат правото, ако желаят, да повишат а, акциза за цигарите. И това, да кажем, го е направило литовското правителство. Сега, проблема обаче е най-вече в Беларус, Украина, Русия, Китай. За мен лично е нереалистично да е, въвеждаме някаква политика, която цели намаляване на цените на тютюна и тютюневите изделия на европейско равнище. Естествено, една такава политика е, трябва да бъде подкрепена от всички заинтересовани. А има твърде много е, заинтересовани, които е, не желаят да се разпространяват тютюн и тютюневи изделия, нито да се насърчава консумацията на тези изделия, потреблението от гражданите. Сега, е, в края на моя мандат, е, мога да кажа, че според мен е, ние трябва да работим за е, засилване на е, мерките срещу тютюна и тютюневите изделия, но също времено да а, насочваме а, и другите държави към една политика, е, сходна на нашата, е, независимо от това, че те са трети държави за нас. Да, в рамките на споразумението, да кажем, с е, Украина, сме записали, че е, е, в определени случаи държавата, е, в това число влиза и областта, свързана с тютюна и тютюневите изделия, и акцизите и цените, че там ще се спазват минималните прагове, които са установени за Европейския съюз. Тоест, в споразуменията ние вече включваме подобни клаузи, за да защитим по-добре нашата политика, нашите граници, за да осигурим в крайна сметка и една по-широка международна подкрепа на а, нашите решения. Протокола към рамковата конвенция за тютюна е един чудесен документ и ако той а, се прилага правилно, е, ще е, подкрепи много сериозно нашата борба срещу незаконно разпространяваните тютюневи изделия. Благодаря, госпожо председател. Искам да кажа, че не съм употребявал още цигари, така че не мога да бъда опрекнат, че съм протагонист, привърженик на тютюневата промишленост. Идвам от Берлин, където много голям брой работни места зависят от тютюневата индустрия и тяхното положение е много несигурно. Защо? Защото очевидно за големите производители вече не си струва в страните от Европейския съюз да произвеждат тютюневи изделия. От една страна става дума за самостоятелни ходове на някои държави, що се отнася до данъците, а от друга страна възможността за е по-ефтино производство, за да се избегнат действащите при нас правила и стандарти които а, са сега по-строги поради директивата за тютюневите изделия. И аз чувам, че при транспонирането на тази директива пак има национални разлики. Едните искат да въведат plain packaging, Ирландия и Франция. В Германия федералното правителство още не е извършило никакви действия за да а, премине към а, актовете за изпълнение, което всъщност а, не е в полза на тютюневите на производителите на тютюневи изделия, защото те е, имат нужда от преходен период, е, за да възприемат новите правила. Едновременно с това колегата Либерацки посочи каква печалба се реализира при контрабандата на цигари. Държавите членки е, освояват тези средства, вие казахте това господин комисар, включват ги в бюджета и не ги използват целесообразно. В Германия е, отговарят митниците за борбата с контрабандата и работата на чарно. Е, митниците страдат от претоварване, работно претоварване, защото е, има твърде малко пари персонал и е, за съжаление в е, Берлин е, компетентните органи наистина са твърде претоварени, за да изпълняват последователно дейността си. Примерът с Калининград, аз бях с нашия председател там, беше посочен там един пакет цигари напуска завода на производствена цена 30 цента. Ако в Германия средната цена за пакет цигари е 5 евро, се вижда каква е печалбата от един пакет цигари. Освен това, е, както казахте, имаме различни е, данъчни разпоредби. Берлин е на 80 км от полската граница. На всяка втора маса, когато е, видя цигарите, няма на немски език надписът тютюнопушенето убива, а е поставен надпис на полски език. Така че тук се смесват много неща и е, се намаляват броя на работните места в Европа. Всяка година е, наблюдаваме това, защото последните е, фабрики за производство на цигари, като например това Коджапен фабрик в Австрия беше и ако цигарите са толкова вредни за здравето, те трябва да бъдат забранени, тъй като забраните не водят далеч. Е, виждаме това от борбата с е, нелегалната употреба на наркотици. Е, спадна консумацията на цигари, обаче според мен силно се увеличи употребата на електронни цигари, т.е. търсят се средства за компенсация и в крайна сметка се получава така, че всеки отговаря сам за своето здраве. А, за защита на непушачите беше направено много в публичното пространство. Аз като непушач в публичното пространство се е, чувствам достатъчно защитен, не са необходими други форми на защита. Накратко, вие казахте, че повечето от договорните партньори изобщо не проявяват готовност да говорят с нас за удължаване на договорите. Как е, виждате вие на базата на бегло скицираните рамки условия бъдещето на тютюневата промишленост в Европа? Ще има ли големи предприятия? Казах, много от тях е, вече е, са закрити. В Нидерландия през пролета мисля, че беше затвора на последната фабрика за е, тютюневи изделия, така че е, в случая е, би трябвало да дискутираме не толкова за приходите, а ще трябва да разгледаме темата в цялата е комплексност. Имаме ли изобщо интерес в Европейския съюз да има тютюнева промишленост? Ако да, тогава са необходими хармонизирани директиви от Испания до Полша, от Литва до Малта Иначе нищо няма да функционира добре, а просто ще бъде поставено на заден план, така както скицира колегата Либератски. А При ценовите разлики между това, което се иска при нас като цена за тютюневи изделия и каква е производствената цена в чужбина, ние ще трябва да прилагаме постоя... последователни мерки за борба с контрабандата, но те едва ли ще ни доведат гледат е, много далеч. Е, това е играта на заека и таралежа. Е, и мисля, че това е което имам да кажа като цяло. Господин комисар, сега за тази игра на таралежа и заека. So, of course, uh, many issues which you raised are uh, related with... Много от въпросите, които повдигнахте, разбира се, са свързани с политиката в областта на здравеопазването. И тук искам да се занимая с една по-конкретна тема, а именно контрабандата и нелегантната търговия с титюнови изделия. Така че няма да се разпростирам по по-широката тема за политиката в областта на здравеопазването или пък на промишлеността. Те или иначе, както казахте, някои държави членки намаляват служителите на митниците и на данъчните служби поради проблеми с бюджетирането. Но на срещите си с министрите на финансите е, прекъснато повтарям, че ако се намаляват служителите, е, на тези конкретни звена е, на практика режем клона, на който седим. Така че, е, да, по някой път се налагат съкрещения, но трябва да се приоритизират нещата и да не се правят съкрещения в тези области, които на практика допринасят за влизането на средства в бюджета. Надявам се, че с програмата Херкулес ще успеем да предоставим средства и от европейския бюджет в същия размер за борбата срещу търговията с тютюнови изделия, нелегалната търговия с тютюнови изделия. Надявам се, че по този начин ще допринесем за тази важна борба. Изглежда, че а, не сте ме развели правилно, когато говорих за производителите. Тогава казах, че ти, е, е останалите производители, а не четирите, с които имаме споразумени. Казах, че от онези е, производители, с които нямаме споразумение, не са проявили инициатива за подобни споразумения. Но по отношение на тези четири споразумения, споразумението с Филип Морис изтича през 2016. Започваме проучвания за евентуално удължаване. Останалите споразумения изтичат много по-късно. Първото изтича през 2023 година, така че имаме достатъчно време, през което да прилагаме съществуващите споразумения и да извличаме ползата от тях. Що се отнася до цените? Както казах, на ниво Европейския съюз регламентираме минималните акцизи. измененията към директивата за акцизите се въвеждат постепенно, защото някои държави а, трябва постепенно да увеличават акцизите, докато достигнат до минималните нива, предвидени за 2018 година. Но не трябва да забравяме също, че в различните държави членки има различна покупателна способност. А, ясно е, че ако има едни и същи цени в Ирландия и Литва, а, това би било пълна катастрофа за Литва, защото в Литва покупателната способност е много по-ниска. И за това има постепенно придвижване към уеднаквяване на цените, но това ще отнеме време, защото покупателната способност в различните страни е различна. Благодаря. Uh, uh, uh, Благодаря, госпожа председател. Три въпроса за господин комисаря. Единият въпрос е свързан с казната от господин Сас и по-конкретно споразуменията с останалите производители, извън тези четири споразумения, трябва четирите споразумения да са достатъчно добри, за да може да се привлекат към подобни споразумения и други производители. Така. Има ли нещо, което комисията може да направи, за да насърчи другите производители да подпишат подобни споразумения. Втори ми въпрос е по настоящите споразумения. Казвате, че правите оценка за евентуалното въздействие. Имате ли някакви предварителни резултати и кога ще получим крайния резултат? И накрая. Конфликтите по света. В Украина, да кажем, и в Близки изток, те отразяват ли се на маршрутите на контрабанда? Uh, uh, so, uh, regarding uh, mm, involvement of uh... Що се отнася до включването на други производители, Ние можем първо да започнем с разграничаване на отделните групи. Е, има една група на големите, това са петте най-големи компании в е, света, с е, четирима от тях или четири от тези компании имаме сключени споразумения, с петия нямаме, но там имаше съдебен спор и е, покрай е, съдебното дело е, трябва да видим какво може да се направи, така че да включим всички пет. Освен това има национални производители, е, включително и в е, третите страни, за които говорим. Е, Беларус, Руси, е, Русия, Украина е, и така наречените е, т.е. Е, законно произведени, но е, продавани на много ниски цени, е, които се контрабандират и които влизат и на територията на Европейския съюз. Така че тук е, има възможности за различни мерки. От една страна ратифициране на протокола към рамковата конвенция за тютюна и най-вече прилагане на този протокол срещу незаконната търговия на тютюн и тютюневи изделия и включително и на национално равнище по отношение на националните компании трябва да се въведат системи за проследяване, за разследване и за проследяване след това на незаконните доставки. Естествено, работим е, е, съвместно и с Китай по тези въпроси. Много се радвам, че имаше наскоро е, съвместни акции, операции, включително с участието на компетентните митнически органи в Китай. Това беше операцията Реплика. Тя се ръководеше за Европа от ОЛАФ. Ставаше дума за един, за огромна сума, около 100 хиляди милиона евро. Това бе стоеността на доставките, които трябваше незаконно да преминат границата и да бъдат пуснати на пазара. Ето, сътрудничеството се поддържа е, и се насърчава от нас, това води до добри резултати. Ясно е, че е, по време на подготовката за евентуалното удължаване на споразумението, комисията ще направи оценка на постигнатото, на резултатите в резултат на е, действащото към момента споразумение и аз много се надявам, че е, е, следващият комисар, е, ще, който отговаря за този ресор, ще ви информира своевременно за резултата от оценката и за решенията в бъдеще. Естествено, че има и е, възможност е, от увеличаване на е, риска. Точно по тази е, причина е, ОЛАФ работи в тясно сътрудничество с компетентни органи в е, Украя, на, за да може е, по-реалистично да направи оценка на риска е, Тясно е сътрудничеството и участието в е, разработването на тази оценка и от страна на някои други е, компетентни органи в Европа, е, най-вече на национално равнище, става дума за държави членки, които граничат с рисковите страни. Колегата Алио има думата. Господин комисар, уважаеми колеги, искам да се върна на проблема с цените. Ще ви дам един е, пример, който се отнася до Испания и Франция. Е, наистина това е не истинска катастрофа. Става дума за е, тютюневи изделия, които се произвеждат, е, но и също така това дава аргумент на нашето правителство за борба с измамата. Преди 2007 година Франция имаше по-малко митнически служители, сега са около 17 хиляди и нашето правителство взима подобни мерки с доста големи последици, е, защото става дума за разликата между цената между Франция и, Испания. Имат цветуща търговия по границите от Перпинян до Марсилия, 2 евро за пакет и виждате какъв е броя, какъв е обхватът на контрабандата по границите. Това представлява голяма сума и също така изисква поли... средства за полицията, за да се залавят трафикантите на тютюн и също така няма достатъчно средства за финансиране на този процес. А Франция беше осъдена, защото не спазва правилата за покупка на тютюн. Става дума за 5 или 10 стека цигари, които един французин може да купи е, извън Франция. И всъщност всичко това само увеличи незаконния трафик на цигари. В крайна сметка, кои са мерките, които взема комисия, за да помогне на малките независими търговци, които всъщност във Франция живеят от продажбата на тютюн? So, um, of course, uh... Да. По отношение на решенията на съда, нищо друго не мога да кажа, освен, че ние трябва да се съобразяваме с решенията на съда. И не бива да забравяме, че живеем в условията на вътрешния пазар, на единния пазар. Така че това, което въжи за всички продукти, въжи и, и за тютюневите изделия, когато става дума за е, е, е на стока през граница е, в, е, така да се каже, ограничени размери, които са предназначени за собствена консумация, това е едно. Важното е, е не толкова това, че е, е, определени количества, в случая малко по-големи, се пренасят от отделни хора през граница. Важното е, че тези количества очевидно не са предназначени за лична консумация и след това се продават. Така че компетентните органи във Франция би трябвало да предприемат съответните мерки, за да спрат този процес на незаконно разпространяване на цигарите на пазара. промените в директивата за акцизните ставки по отнош... за тютюневите изделия предвижда едно стъпаловидно покачване на минималното ниво на акцизните ставки е, за няколко години. Така че това е, е в крайна сметка е, въпрос на решение и на съответните държави членки. Моята държава, например, е решила, че може по-бързо да въведе по-висок акциз. Но при всички положения, както многократно вече казах, ние сме определили минималното равнище, но държавите членки са в правото си да определят по-високи ставки за акциз за тютюн и тютюневи изделия. Така че хубаво би било, според мен, на държавите членки да започнат да съгласуват своите действия в това отношение, за да се намалят по-бързо различията в данъчното облагане, в случая акцизите за цигарите. Но но ще трябва все още известно време да се съобразяваме и с различията в стандарта на живот в отделните държави членки. При всички положения координирани, съгласувани действия ще помогнат за едно по-бързо уреждане на проблемите. Колегата Камиете. Благодаря. Госпожо председател, благодаря, господин комисар. Аз съм изпълнен с известна загриженост в рамките на Европейския съюз. Изглежда има незаконни маршрути за контрабанда на цигари от Гибралтал към Обединеното кралство. Там става дума за огромна контрабанда на цигари което пък оказва въздействие върху ситуацията в Гибралтар. И тези цигари след това се разпространяват по целия европейски континент. Е, имаше различни командировки на служители на Европейския съюз в Гибралтар. Е, запознаха се с ситуацията на място и въпросът ми към господин комисар е какво трябва да се направи, за да се спре този поток. Не се плащат данъци и мита там, което в крайна сметка утежнява европейския бюджет. Възоснова на пътуването до Калининград искам да попитам защо комисията никога не е разговаряла с компетентните органи в Калининград за затваряне на фирмата за тютюневи изделия, която произвежда само за черния пазар. Господин комисар, давам ви думата. Um, well, um, on the issue of uh, Gibraltar, uh... По въпроса за Гибралтар, вие знаете, че комисията изпрати експерти, включително и специалисти от ОЛАФ, за да оценят на място обстановката. И оценката вече е готова. Тя включва и препоръки за това какво трябва да се предприеме, за да се подобри положението. Аз много се надявам, че тези препоръки ще се приложат на практика. Е, така че е, действително ще забележим някакъв напредък. А, по въпроса за Калининград, да, става дума за фабрика, която е на територия извън Европейския съюз, в Русия. В последно време, когато назряха проблемите по отношение на Украина, ние е, почнахме разговори с Русия, за да е, видим как ще се реши въпроса. И е, Русия също започна да повишава акцизната ставка, така че в момента така, равнището на акцизните ставки не са все още не са уеднаквени. Е, да кажем, руската, руския акциз е два пъти по-висок от е, този в Беларус, е, но все пак Русия направи някакви опити в това отношение да се приближи до нашите стандарти. Естествено, трябва да се намали печалбата, трябва да се направи нещо, за да се спре трупането на огромни печалби и именно това повишаване на акцизната ставка ще допринесе за намаляване на печалбата от контрабандата. В момента, в който започне се ратифицира протокола от, към рамковата конвенция и започне истинско прилагане на този протокол, ще има подобрение. Съгласно протокола, държавите членки, които са се присъединили към него, са длъжни да предприемат мерки на границата в рамките на митническата администрация, за да спрат поне в по-голямата си част тези незаконно контрабен... да, преминаващи границата товари. Благодаря, господин комисар. Искам да приключим дебата за споразумението за тютюневите изделия. Въпросът е, трябва ли да се удължи споразумението с Филип Морис? Е, първото, което ни е необходимо е баланс на изпълнението на досегашното споразумение. Нямаме този баланс, нито също в писмена форма. Смятам, че един подобен баланс трябва да покаже предимствата от едно такова споразумение, също и недостатъците. Така че първият ми ми въпрос е до кога можем да очакваме подобен документ, подобен доклад е, или баланс и е, какви е, задължения ще поеме комисията в тази връзка. Вторият ми въпрос за едно второ споразумение трябва да има оценка на въздействието. Кога ще бъде представена оценката на въздействието? Имам впечатление, че всички знаят, че ще удължим това споразумение, само ние не знаем. Третия въпрос, как парламентът ще участва в това ново споразумение? внимание. Аз имам впечатление, че съветът е информира много по-добре от нас ходът на работата в съвета за нас също е важен. Кои държави членки, кои трети страни ще участват в това споразумение и най-вече кой ще поеме финансирането. За това Включването на парламента е много важно. Съгласно междуинституционалното споразумение, ние сме в една подобна позиция, която не предполага нашето участие. Така че въпросът ми е какво ще бъде участието на парламента, за да вземем становище. Ние се запознахме с някои документи, все още е, извършваме писмен обмен, е, тъй като не всички документи не са поступили. Аз съм изготвила един списък на тези документи но все още, както казах, не сме получили всички документи. Документацията на комисията е доста непълна в тази връзка е, липсват е, е, протоколите от досегашни заседания, също и зала, в което на мене ми се струва твърде странно. Освен това, важен момент за мен е въпросът свързан с FTC, FTC, политици. Е, всъщност това е, отделно споразумение с Филип Орис не ни е необходимо, освен ако то не съдържа нови разпоредби е, във връзка с директивата за тютюневите изделия и FCTC. Така че ако ще правим неща, които не сме направили в тази директива, за нас би било проблематично. Сега за Track and Trace има една оценка за практическото изпълнение на генералната директива дирекция по здравеопазване. Уважаеми колеги, искам да посоча, че това track and trace се отнася не само за тютюневи изделия, а всъщност за всички продукти, за световен стандарт в световен мащаб, така че можем да видим какви гигантски суми се отделят тук. За нас е важно до сегашната система Check and Trace да бъде включена там и е, това, което до момента се извършва, е, да имаме система, която да бъде е, мултисъвместима, е, това трябва да се гарантира, защото иначе ще създадем световен монопол, а никой не иска това. Така че въпросът е, как е, FTC TTC и е, директивата за тютюневите изделия се свързват с тези важни въпроси и след това какъв е резултата но най-вече е, е, за мен е важен въпрос е какво ще бъде нашето участие. Thank you very much and, uh... Благодаря ви. Съгласен съм, че е, въпросите са изключително важни и трябва да продължим усилията. Е, Възможно е удължаване на споразумението с Филип Морис, естествено, на основата на е, актуални оценки на е, случващото се в рамките на това споразумение. Надявам се, че и съм сигурен, че в момента, в който оценката е приключила, комисията ще ви информира и ще обсъди заключенията с вас. Що се отнася до оценката на въздействието, аз не съм сигурен, че ще бъде необходим една втора, така да се каже, оценка, но ако правилата за работа го изискват на всяка цена, естествено те се спазват стриктно, тогава ще се направи такава оценка на въздействието. Но днес е малко рано, за да започваме именно да действаме в това отношение. Знаете много добре, че по отношение на парламента аз винаги съм бил много инициативен. Е, така да се каже, винаги по моя инициатива сме се виждали, за да ви информирам за състоянието е, на е, преговорите или за плановете в това отношение. Естествено, колкото повече идеи и мнения съберем в това отношение от различни страни, от страна на различни заинтересовани институции и кръгове, толкова по-добре ще се водят преговорите и ще се взимат правилните решения. в определени случаи сме казвали е, да, е, ще направим заседание, ще информираме парламента, но е хубаво да направим заседанието при закрити врата, е, за да поясним съвсем точно на европейските парламентаристи защо се е получил, да кажем, определена пръснота, определен вакуум ще има такива срещи. И по отношение на, на системата за разследване и проследяване и протокола към рамковата конвенция, А вие знаете е, как стоят нещата. Четири е, големи е, концерна са, са обвързани е, с. Е, споразумение с нас. Е, как точно ще изглежда крайния резултат, не можем да е, прогнозираме, но системата за разследване и проследяване е, би трябвало да е неутрална от гледна точка на технологията, т.е. различни технологии ще могат да се използват в рамките на тази система е, като че ли няма смисъл сега да говорим по тези въпроси, но е, всички си даваме сметка, че е, тази система ще бъде много комплексна. Тя ще трябва да действа и в Русия, и в Сингапур, и в Китай, и Беларус. Нуждаем се от ефективна система, която да дава истински възможности за проследяване на тетеневите изделия от е, мястото на производството до е, цялата верига е, за разпространение и пускане на пазара. Аз всъщност отговарям за данъците и таксите митата. Ние там също е, се занимаваме с редица информационни системи, е, така че има глобални стандарти в това отношение, които не, няма да е, зависят единствено от финансиране и инвестиции на предприятията в дадена сфера, но до голяма степен ще разчитаме и на финанси от предприятията. За мен лично това е един изключително важен инструмент, ако наистина искаме да спрем или да намалим контрабандата. Благодаря, господин комисар. Някои от въпросите, които обсъждахме днес във връзка с контрабандата, биха били решения, ако имаме по-добро разследване и проследяване и ако тази система ни даде възможност да получим информация за големина на опаковките, къде са произведени цигарите и къде е, са обложени с акциз. Така че, ако имаме мастеркейс с 100 000 броя, това едва ли е система, система, която би могла да се сведе до големината на опаковката. Виждаме също, че борбата е, за системата разследване и проследяване се води с пълна сила зад е, колисите и това, което ние знаем е, че става дума за система, която трябва да се прилага във всяка будка за цигари, на всяко място, където се продават цигари. И това трябва да бъде е, ефтина система, защото в противен случай ще затворят много будки, малките търговци също, е, а това не е нашето желание. Ние е, не искаме да се използва тази система за разследване и проследяване, за да се регламентира продажбата на тютюн. Ние всъщност отговаряме за а, данъчното облагане на цигарите. Сега, а, съжалявам, че се сменя състава на комисията, защото имаме някои а, дейности, свързани с а, тази тема. Вие доста се навлязал в нея. Ще ви видим още веднъж следващата седмица, когато обсъждаме а, темата контрол а, на а, процедурите и е, процесуалните права в е, ОЛАФ, е, ние ще продължим да работим по тези теми, защото смятаме, че те дават много ефективни резултати в борбата с контрабандата. До сега все още не сме доволни от резултатите от споразумението, въпреки че това покрива само част от проблемите. Благодаря ви, че бяхте при нас. Уважаеми колеги, продължаваме с среща на координаторите. Точката от дневния ред за Чехия Чехия беше отложена поради е, отсъствие на докладчика, така че моля координаторите да останат сега в залата, за да проведем заседанието.